liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass ihr alle wieder da seid oder fast alle. И така, скъпи колеги, продължаваме с заседанието. Поздравявам много сърдечно Сиси от Финландия, една 10-годишна млада дама, която ще наблюдава нашата работа. Радваме се, че е сред нас. И така, започваме с освобождаване от отговорност на Европейската служба за външна дейност. Господин Кон е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Ще добавя към доклада, който днес ще гласуваме, само думи на благодарност за доброто сътрудничество с колегите благодаря много на всички, е, не само колеги, докладчици в Сянка, но и на асистентите, които подкрепиха нашата работа. Чудесно, благодаря. Тъй като не всички политически групи са в пълен състав, е, бих казала, че можем да започнем с класуването. Първо и второ изменение. Е, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. И така, сега а, гласуваме вече по освобождаването на а, СЛД от отговорност. Моля за електронно гласуване. Край на гласуването. 10 гласа за, 2 против. Приема се.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 Струва ми се, че се отхвърли, но предлагам проверка по изменение 19. 19. Приема се независимо от това, че имаше и един много важен глас против. И така, 20, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се. Моля ви да проверим 21. We check 21. Yeah, yeah, don't worry. Правим проверка по 21 во изменение. Край на режима на гласуване. Приема се. Да, независимо от гласа на госпожа Каденбах. 22 за, против, въздържали се. Да проверим и 22, моля. Yeah, yeah. 22. И така, правим проверка по 22. Отхвърля се 23 за, против, въздържали се. Отхвърля се 24 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Афет 1 за, против, въздържали се, приема се. Афет 2 първа част за, против, въздържали се, приема се. Афет 4 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по цялата резолюция. По именно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се 17 гласа за, 2 гласа против. Поздравление за докладчика Кон. А сега съветът и Европейския съвет. Изменение 4 за, против, въздържали се. Приема се. След това за отлагане на освобождаването от отговорност. И сега поименно гласуваме за самото освобождаване от отговорност. Минус е, за отлагането, плюс за е, освобождаване от отговорност. Да. Така, става дума за освобождаването отговорност на съвета и Европейския съвет. А,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 Гласуваме за цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Единодушно приехме резолюцията. Поздравления за докладчика. Европейска сметна палата. Първо изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Две е, и четири отпадат. И сега гласуваме с плюс, ако освобождаваме от отговорност, минус отлагане на освобождаването 7, 7 към 0. Поздравления! И така, преминаваме към резолюцията за против въздържали се. Отхвърля се 7 за против въздържали се. Приема се 8 за против въздържали се. Мисля, че се прие, но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 по цялата резолюция по именно гласуване, моля. Да, а, край на гласуването единодушно се прие а, освобождаването от отговорност. И сега съдът за 3-4 отпадат и отново гласуваме за освобождаване от отговорност. Моля, поименно гласуване.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 Изменение. Да гласуваме по Юри Амблок. Добре. За, против, въздържали се. Приема се. И сега гласуваме по цялата току-що изменена резолюция. Моля по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се единодушно, да. Поздравления за комитет, за докладчика, а сега преминаваме вече към економически и социалния комитет. 3-4-5. Това е решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване, ако обичате. Край на гласуването. Да, гласувахме за освобождаване. И сега 4 за, против, въздържали се, отхвърля се на 5 за, против,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 Приема се. Гласуваме по цялата резолюция по именно гласуване. И край на гласуването. Поздравления за а, докладчика. А, прието единодушно. Комитет на регионите. Първо изменение за, против, въздържали се. Приема се 2 и 3 отпадат и сега решението за освобождаването отговорност. Моля по именно гласуване. Край на гласуването. 20 гласа срещу 2 против. Поздравления. 5. Приехме 6, отхвърлихме 7 за против въздържали се, отхвърля се 8 за против въздържали се, отхвърля се 9 за против въздържали се, отхвърля се 10 за против за против въздържали се. Мисля, че се прие 11 за против въздържали се. Да проверим 11. първо ще проверим Десето изменение и след това ще преминем към 11. 10 се прие. 11 сега, моля, по именно гласуване за проверка. Мисля, че е същото мнозинство. Не, не е същото. Но се приема. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, от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 въздържали се. Проверка по 21, моля. Струва ми се, че се прие, но предпочитам да проверим. <clears throat> Да, прие се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 отпада. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 се приема. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 първа част за, против, въздържали се, приема се. Идентично с 29-то изменение. 28 <clears throat> втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. <clears throat> И сега гласуваме по цялата резолюция, по именно гласуване, моля. Край на гласуването. Прие се 21 гласа за един против. Преминаваме към омбудсмена. Изменение 1 за против въздържали се приема се. Второ изменение отпада. Решение за освобождаване от отговорност по именно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. Резолюцията. Трето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четири За, против, въздържали се, отхвърля се. Пет, За, против, въздържали се, отхвърля се. Шест, За, против, въздържали се, отхвърля се. Седем За, против, въздържали се, приема се. 8. За, против, въздържали се, приема се. девет За, против, въздържали се, приема се. Десет За, против, въздържали се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 за освобождаване от отговорност. И сега Европейски надзорен орган по защитата на данните. Едно се прие, две, три, четири отпадат, а сега гласуваме по освобождаването от отговорност. По именно гласуване. Край на гласуването приема се 20 гласа за, 2 против.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 22 гласа за. единодушно приехме решението за от отговорност на Европейския национален орган. Благодаря на докладчика. Много работа, но а, краят е добър. И така, преминаваме към а, доклада на Петри Сървама. Докладчикът може би ще вземе думата. Само няколко думи, госпожо председател. Най-важното е което можем да кажем, е, че целият процес по освобождаването от отговорност не само за агенциите на Европейския съюз е изключително важна дейност и е, ние знаем, че е, трябва да привлечем вниманието към цялата процедура по освобождаване от отговорност е, в рамките на Европейския парламент. Позволете ми да благодаря на всички, които участваха в работата по изготвянето на доклада и естествено и на сътрудниците от секретарията. Акредитираните парламентарни асистенти извършиха всъщност огромната част от работата и аз много, много сърдечно им благодаря. Yeah, thank you so much. Председателката и аз ви благодаря. Започваме с, общия доклад по агенциите, хоризонтален доклад. Всички знаят ли докъде сме стигнали? Започваме с първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ, за, против, ау. Второ изменение, трябва да проверим. Трябва да проверим. Второ изменение за. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето за. Против. Нека проверим. Нека проверим трето изменение. Приема се. Гледам Инес и Петре. Кога... Тъй като те не са съгласни, трябва да гледам всички останали. Четвърто на три части, първа част за, против. Нека проверим, ако обичате. Първата част Първа част на трето изменение. Начало, край на проверката. Приема се. Втора част на трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се. Трябва да проверим трета част на трето изменение. Приема се.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 въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се. Десето изменение, проверка. Мисля, че се приема, но не съм сигурна. Всъщност отхвърля. 11-то изменение за, против, въздържали се. Нека проверим 11-то изменение. Сега ще председателства малко по-бавно. Да, всъщност приема се. 12-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 14-то за, против, въздържали се, приема се. 15-то за, против, въздържали се. Е, вие променяте резултата. Какво ще кажете за 15-то? За или против? Да, сега 15-то изменение, нов опит. За, против, въздържали се. Приема се. 16-то изменение на две части. Първа част за, против. Нека проверим 16-то изменение, първа част. Благодаря ви. Приема се, да. Втора част за, против, въздържали се. Инес. Против. Добре. Добре, отхвърля се. Сега виждате, че е, всеки един от вас е много важен. Благодаря. 17-то изменение за 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, да, трябва да проверя 20-то изменение. Мисля, че се приема, но не съм сигурна. А, отхвърля се. Вижте, какво става. 21 за, против, въздържали се. Пак трябва да проверя, съжалявам. 21 изменение. Отхвърля се също така. Двадесет второ за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против въздържали се, отхвърля се. 24 за, против въздържали се, приема се. Е, е, е, комисия по заедостта едно за против въздържали се приема се. Втори и трето, четири въздържали се приема се. И това беше доклада, доклада по, с поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването 21 на 1. Поздравление за докладчика. А сега пристъпваме към агенциите. И е, започваме с е, е АСЕР. Първо изменение за против въздържали се, отхвърля се. Сега е, се отлага решението е, начало на гласуването с поименно гласуване. край. 20 на 1. И сега пристъпваме към резолюцията. Трето изменение за против въздържали се отхвърля се. Четвърто за против въздържали се отхвърля се. Пето за против въздържали се. Мисля, че се приема. Шесто за против. Можем ли да проверим шесто изменение? Мисля, че се приема, но... Приема се, да. Седмо за, против, въздържали се, отхвърли се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсето за, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсето за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, е, ще проверим 12-то изменение. 12-то изменение. Проверка. Отхвърля се. Цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването.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 21 от 21 гласа. СДТ, второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Освобождаването от отговорност се предоставя. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, отвърли се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Пет, шесто, шесто, ако обичате, за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Бра. А... А... Култура от 1 до 6 за против въздържали се приема се. Култура 7 за против въздържали се отхвърля се. Цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 21 гласа на 0. Поздравления! И сега Европейски център за развитие на професионално обучение. Второ изменение за против въздържали се отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Резолюция номер 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. Е, четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето за, против, въздържали се. А, може ли да проверим пето изменение? Приема се, съжалявам, извинете. Шесто изменение за. За. Против. Възд... Приема се седмо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. Осмо за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето за против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се. Можем ли да проверим десето изменение? Приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, е, Комисия по заедост Та, е, три. Е, Амблок гласуваме следващите изменения. За против въздържали се приема се. Шесто и седмо. Амблок за против въздържали се приема се. Е, десето за против въздържали се. Можем ли да проверим десето изменение на комисията по заедостта? Край на проверката. Приема се. 11. Същата комисия за против въздържали се приема се. Резолюцията с поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 гласа на 0. Поздравления. СЕПАЛ. Второ изменение за против въздържали се. Отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Начало на гласуването.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 Либе 6 за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо либе за, против, въздържали се, приема се. Цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. край на гласуването. Приема се с единодушие. Поздравления! ЕАБ, второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се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 11-то изменение за, против въздържали се, приема се. 12-то за, против въздържали се, приема се. 13-то за, против въздържали се. Беше ли против Инес? А, нека проверим. 13-то изменение за, Да, отхвърля се. 10 на 10, добре. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Тран 5 за, против, въздържали се, приема се. Тран 7 и 8 едновременно за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 9 до 13 едновременно за, против, въздържали се, приема се. Е, цялата резолюция, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Сега а, стигаме до ЕАЗО. А, както е в доклада, е, решението за освобождаването отговорност, начало на гласуването. Край на гласуването с единодушно се отлага. Резолюцията, изменение първо, за, против, въздържали се. Можем ли да проверим първо изменение? Приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето с устно изменение за, против, въздържали се, приема се.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 Либе 2 за, против въздържали се, приема се. Либе 5 за, против въздържали се, приема се. Либе 7 за, против. Можем ли да проверим? Либе 7. Отхвърля се. Цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. 21 на 0. Поздравления. Приема се. ЕБО. Второ изменение за. Против въздържали се. Отхвърля се. Е, решението за освобождаване от отговорност. по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20 е, на 1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 Е, Център за профилактика и контрол върху заболяванията. Второ изменение за против въздържали се отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност, поименно гласуване, начало на гласуването. Начало на гласуването по освобождаването от отговорност. Край на гласуването. Освобождава се от отговорност агенцията. Резолюцията. Трето измерение за против въздържали се отхвърли се. Четвърто измерение за против въздържали се отхвърли се. Пето измерение за против въздържали се отхвърли се. NV3 до NV6 блок за против въздържали се приема се. NV8 за против въздържали се приема се. Е, цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Е, приема се с единодушие. Поздравления. Еха. Е, второ изменение за Европейска агенция за химикали. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване отговорност по именно гласуване, начало на гласуването.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 Отхвърля се. Осмо за, против въздържали се, приема се. Девето за, против въздържали се, приема се. Десето за, против въздържали се, отхвърля се. нв 1 за, против въздържали се, приема се. нв 2 за, против въздържали се, отхвърля се. нв 7 за, против въздържали се, приема се. нв 9 за, против въздържали се, приема се. нв 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, е, е, резолюцията по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Пристъпваме към гласуването на Европейската агенция за околна среда. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Никакви прояви на умора още е много рано. Край на гласуването е, е, освобождава се от отговорност тази агенция. Резолюцията, трето изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Е, четвърто изменение за, против, въздържали се. Може ли да проверим четвърто изменение? приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. NV3 за, против, въздържали се, приема се. NV4 за, против, въздържали се, приема се. NV7 за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Поздравления! Европейска агенция за контрол на рибарството. Второ изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаването отговорност по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването освобождава се от отговорност агенцията. Трето изменение за против въздържали се отхвърля се. Четвърто изменение за против въздържали се отхвърля се. Пеш от 6 до 9 амблок. 6 9 да, за, против, въздържали се, приема се. Пеш 10 до 12. Амблок за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, пеш 13 за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията за поименно гласуване, начало на гласуването. О, извинете, 14-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, поименно гласуване, начало на гласуването, въпрос на очила. А, а, така, приема се с единодушие. Поздравление! А, Европейска агенция за безопасност на храните ЕФСА. Второ изменение за против въздържали се. Отхвърля се. Решението за освобождаването от отговорност по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. А,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 против, въздържали се, приемат се. NV 67 за, против, въздържали се, приема се. NV 9 до 11 амблок за, против, въздържали се, приема се. Цялата резолюция с поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. И се приема. И така, сега Европейски институт за равенство между половете. АИГ. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, освобождаването от отговорност, решение с поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се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 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, фам 8. Отхвърля се. Фам 9 за. Против, въздържали се, приема се. Фам 10 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Фам 11 за. Против, въздържали се, отхвърля се. ФАМ 12 за, против, въздържали се, приема се. Е, цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. С е, голямо мнозинство резолюцията се приема. И сега ЕЙОПА, второ изменение е, за против въздържали се, отхвърля се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 Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон едно за, против, въздържали. Екон едно до екон 10. От 1 до 10 на екон за, против, въздържали се, приемат се. Е, цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Поздравление за докладчика. Европейски институт за инновации и технологии. Трето изменение за против въздържали се отхвърля се. Решението за освобождаването от отговорност по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Резолюцията първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против. Можем ли да проверим четвърто изменение? Мисля, че се приема, но искам да съм сигурна. Приема се да. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто за, против, въздържали се, отхвърли се. Седмо за, против, въздържали се, отхвърли се. Осмо за, против, въздържали се. Можем ли да проверим осмо изменение? Отхвърля се. Девето за. Против, въздържали се, отхвърля се. Десето за. Против, въздържали се, приема се. Единайсето за. Против,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 Е, цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Поздравления! ЕМА, Европейска агенция за лекарствата, второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаването отговорност, начало на гласуването. Край на гласуването. Да, приема се. Трето изменение за против въздържали се, е, четвърто за против въздържали се, приема се, пето за против въздържали се. Можем ли да е, проверим пето изменение? Отхвърля се. За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 9 и 11 за, против, въздържали се, приемат се. Цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Поздравления! Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомани изменение 2 за против въздържали се Отхвърля се решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Резолюцията. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се. Може ли да проверим по 6? Отхвърля се 7 за, против, въздържали се, отхвърля се 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе са обхванати резолюцията. Целият текст по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Поздравления Европейска агенция по морска безопасност. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Резолюцията. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържани се, приема се. 7 за, против, въздържани се, отхвърля се. 8 за, против, въздържани се, отхвърля се. 9 за, против, въздържани се, отхвърля се. 10 за, против, въздържани се, отхвърля се. Тран 4. Тран 4 до Тран 13 за, против, въздържани се, приемат се. Тран 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме по тран 14. Е Край на гласуването. Отхвърля се целият текст на резолюцията по именно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Ениса. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Освобождаваме от отговорност. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се. Може ли да проверим по изменение 5? Извинявайте. Приема се. Извинявайте. Изменение 6 за,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 Приема се с голямо мнозинство. Поздравления! Ера. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Освобождаваме от отговорност. Резолюцията. Изменение 3 за. 3 до 8 анблок. За против, въздържали се, отхвърлят се. Всичките изменения на Тран до компромисното. За, против, въздържали се, приемат се. Компромисно А. За, против, въздържали се, приема се. Тран 14 за, против, въздържали се, приема се. Целият текст на резолюцията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Само от един час гласуваме. Почти сме приключили. Приема се с единодушие поздравления. Есмам. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 до 7, анблок за, против, въздържали се. 5 до 7. 5 до 7. Пет за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се 7 за. Електронна проверка. Но сега съм доста сигурна. Okay. Yeah. Край на гласуването. Отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Останалите на Екон Анблок. Екон 2 до Екон 7 за, против, въздържали се, приемат се. Екон 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 до 12 блок за, против, въздържали се, приемат се резолюцията по именно гласуване. Моля, гласувайте. more than half. Yeah, and it is granted. Uh, and it is uh, adopted. Приема се поздравления. ЕТФ. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Резолюцията. Изменение 3 4. За. Против. Не ги ли гласуваме заедно? Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 1 до МПЛ 11 блок. За, против, въздържали се, приема се. Целият текст на резолюцията, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Поздравления. Еолиса. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Може ли да проверим по изменение 4? Приема се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, Против? Може ли да проверим по 7? Край на гласуването приема се. 8 за, против, въздържали се. Проверка по 8. Край на гласуването приема се 9 за, против,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 Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. 18 отново за. Против. Въздържали се. Приема се. 19. Отпада. 20 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 20.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 Целият текст на резолюцията, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления. Е лоша. Изменение 2 за, против, въздържани се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност, моля гласувайте. Е лоша. Край на гласуването. Приема се. Резолюцията. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се 4 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против. Проверка по 5. We check 5. Гласуваме електронно по 5. Приема се. Ако бяхте вдигали ръка, щях да го видя и преди малко. МПЛ 2 до МПЛ 4. За, против, въздържали се, приемат се. МПЛ 6 за, против, въздържали се. МПЛ 6 за, против, въздържали се. Електронна проверка по МПЛ 6. Отхвърля се. Емпъл 9 до Емпъл 12. 9 до 12 за, против, въздържали се, приемат се. Целият текст на резолюцията, моля, гласувайте. Край на гласуването приема се с голямо мнозинство. Агенция за снабдяване към Евратом. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се резолюцията. Едно изменение. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Целият текст на резолюцията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Юрофаунд. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност, моля гласувайте. The vote is closed and it is adopted. Край на гласуването приема се. Резолюцията изменение 3 до 5 блок. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Отхвърлят се, да. МПЛ 2 и до МПЛ 4. МПЛ 2 и МПЛ 4 за, против, въздържали се, приемат се. МПЛ 9 до МПЛ 10 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Целият текст на резолюцията, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Евроюст. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Резолюцията. Изменение 3-4. Анблок ли? Не. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се 4 за, против,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 Отхвърля се. 9 за, против, въздържали се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10. Две части. Първа за, против, въздържали се. Електронна проверка по 10, първа част. Check is over. Край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, 10. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Либе 2, 4 и 5 за, против, въздържани се, приемат се. Целият текст на резолюцията, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С голямо мнозинство поздравления. Европол. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Резолюцията. Изменение 3 за, против, въздържали се. Приема се 4 за, против, въздържали се.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 За is Приема се. 12 отпада, 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се. 15. Отхвърля се. 16 за, против, въздържали се. Нека проверим. По 16. Край на гласуването. Отхвърля се 17 за, против, въздържали се. Не знам. Електронна проверка по 17. It is Приема се ясно. 18 е. за, против, въздържали се. По-дълго трае, когато трябва да гласуваме електронно по всяко. 18 за, против, въздържали се, приема се. Либе 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 3 и 4 за, против, въздържали се, приемат се. Целият текст на резолюцията, моля гласувайте. Yeah, Приема се поздравления. Агенцията за основните права изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност, моля гласувайте.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 до 8 за, против, въздържали се, приемат се. Либе 9 за, против. Електронна проверка по Либе 9 мисля, че се отхвърля. Край на гласуването. Отхвърля се, да. Либе 10 за, против, въздържали се, приема се. Целият текст на резолюцията, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Frontex. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Решението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Резолюцията. Изменение 3 за, против,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 би могло да се приема. Нека проверим обаче. Край на гласуването. Приема се. Виж ти. Seven. seven Седем за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, приема се. Целият текст на резолюцията, моля гласувайте. Край на гласуването приема се с голямо мнозинство. Поздравления! Последната агенция ГНСС. И така, по решението за гласуване с освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте.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 докладчика. И сега, моля, преминаваме към съвместните предприятия. Гласуваме по тях. Bio-based industries. И така, биотехнологични производства. Мартина е докладчика. Е, имате думата. Да, е, благодаря много на е, нашите докладчици в Сянка, най-вече на, на тези от Чешката република, на Михал от секретарията, на е, асистентите ни и благодаря много и на председателката за това, че така добре организира гласуването. Ето на. И така, биотехнологични производства. Второ изменение е оттеглено. 3 и 4 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Решението за гласуване за освобождаване от отговорност, моля по именно гласуване. Край на гласуването. Да, освобождава се от отговорност предприятието.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 Второ изменение е за против въздържали се. Отхвърля се решението, така както бе променено. Моля ви по именно гласуване. Край на а, гласуването. Освобождава се от отговорност. По резолюцията 4 за против въздържали се. Отхвърля се 5 за против въздържали се. Приема се 6 за против въздържали се. Отхвърля се 7 за против. А, Параграф 11, седмо изменение. Да, коригира се председателката. Параграф 11, изменение 7. Тук току бе одобрено, а сега 8 изменение. Защо ме обърквате? А,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 Преминаваме към Excel 1 е, до 3. За против въздържали се отхвърля се. Решение за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Моля, край на гласуването. А, приема се с голямо мнозинство. Пето изменение за против въздържали се приема се, 6 за против въздържали се приема се, 7 за против въздържали се се.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 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за. За. Гласуваме по 13. А сега против. Налага се проверка, съжалявам. 13-то изменение. Електронно гласуване. Приема се. 14 отпада, 15 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялата резолюция по именно гласуване. Да, мнозинството е солидно. Поздравление за докладчика. А сега горивни клетки и водород. Изменение 2 за противоздържали се. Отхвърля се решение за освобождаване от отговорност по именно гласуване.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 против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялата резолюция, по именно гласуване, моля. Край на гласуването. Поздравление за докладчика. И преминаваме към ИИЛ 2 инициатива за иновативни лекарства 2. Изменение 1 и 2 за против въздържали се отхвърля се. Гласуваме по освобождаването от отговорност, по именно гласуване.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 Да, приема се с голямо мнозинство. И сега преминаваме към ИТЕР. Едно и две. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, е, решение за освобождаване от отговорност по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четири за, против, въздържали. Можем ли да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 Така, а, действително се прие. И сега преминаваме към а, Сезар. изменение 1, 2, 3, за против въздържали се, отхвърля се. И сега а, гласуваме по освобождаване от отговорност, по именно гласуване. Край на гласуването приема се. Резолюцията, четвърто изменение за, против въздържали се. не знае какво стана. Нека да проверим. резултата не е ясен.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 Тран 2 до Тран 14 анблок за против въздържали се приема се. Останалата част е обхваната вече. Гласуваме по цялата резолюция по именно гласуване. Моля. Край на гласуването. Да, приема се почти. Да, не почти. Направо единодушно. Съвместно предприятие Shift to Rail 1-2 за против въздържали се отхвърля се. Решение по освобождаване от отговорност. Моля по именно гласуване. Край на гласуването. Да, ясен резултат. Приема се 3 за против въздържали се. Приема се 4 за против въздържали се. Приема се. А, на 3 отпада, 5 за против приема се, 6 за против приема се, 7 за против приема се, 8 за против въздържали се приема се, 9 за против въздържали се приема се. Тран 4 до Тран 11 анблок за против въздържали се приема се. Цялата резолюция а, се гласува сега по именно гласуване моля. И така, с това приключихме гласуването за днес. Мога ли да насоча вниманието ви към е, това, че направихме току-що нов рекорд? Постигнахме нов рекорд в тази комисия. За определено време се оказа, е, че можем да гласуваме невероятно висок брой е, досиета и така благодаря много за този рекорд на председателя на комисията. Да, благодаря. Е, имам някаква заслуга, нали така. И сега имаме още две точки по дневния ред. Проучване относно адаптиране на бюджета към бюджетирането, основано на изпълнение можем да преминем е, към е, точка 57, а след това точка 58. И така, е, проучване. Точка 57. Става дума за адаптиране на бюджета към бюджетирането, основано на изпълнение. Ще помоля нашите гости да представят изследването. Thank you, Chair. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за коментарите. За 15 минути ще ви запозная с основните цели на изказването, с резултатите и методологията. Ще ви запозная с настоящото изпълнение на бюджета в Европейския съюз и накрая ще ви посочим какви са възможностите за подобрение на изпълнението на бюджета. Първо, каква е общата сцена? Ние имаме предвид системното използване на резултати за фондовете за отпускане е, на средства по определена политика. Това е по доклад на ОИСР. Имаме предвид оценка на резултатите е, на различните държави членки. Целта е да поставим под анализ е, най-добрата практика в държавите членки Въз основа на бюджетната практика в Европейския съюз, каква е методологията, резултатите от изпълнението на бюджета въз основа на документи, различни европейски институции институции, партньори, е, съвета, комисията и така нататък. Също така е, правим извадка от държави членки. The... Да, ще забавя малко скоростта си е, за преводачите. Моля за извинение. Имам предвид държави членки Австрия, Естония, Франция, Ирландия и Швеция. Е, след това поставяме на анализ е, въздействието на сложността от прилагането на тази практика в Европейския съюз и при бюджетния бюджет, е, процес в Европейския съюз. И накрая отправяме препоръки към някои от институциите партньори. Трябва да имаме предвид, че комисията е изработила рамка за резултатите възоснова на препоръките на ОИСР и освен това ние ние правим допълнителна оценка след ОИСР. В рамките на е, ОИСР е, виждаме, е, че бюджетната система се основава на постижения, т.е. постиженията системно се предоставят едновременно с когато трябва да се вземат решения за отпускането на бюджетни средства, трябва да се има предвид, че постиженията се отразяват пряко на отпускането на средства по бюджета и при разширението на рамката имаме предвид правилата, целите, и стратегията Европа 2020, приоритетите на комисията на Юнкер, многогодишната финансова рамка, стратегически дневен ред за е, настоящата финансова рамка, цели и многогодишни финансови планове, както и годишни планове. По отношение на управлението, Генерална дирекция бюджет е основен партньор, особено след е, инициативата е, БИФО по бюджета за 2015 година, а също така и на е, управителния съвет към комисията. Това е настоящата рамка по изпълнението на бюджета. Ние Имаме предвид и съобразно изследването на ОИСР има възможност за подобрение при многогодишната бюджетна рамка. Трябва да имаме предвид, че рамката е сложна, правилата са доста твърди. Колкото до резултатите, самото понятие не винаги се споделя между различните институции и да за момента резултатите не са цялостни. Е, има и опасност средносрочната оценка на резултатите да бъде символична. Е, всички е, цели или резултати не винаги са в количествени показатели. Имаме предвид различни програми, различни начини на управление, различна степен на зрялост на различните програми. Както се посочва в докладите на ОИСР, има липса на последователност и четимост на различните програми и отчета на резултатите, недостатъчно сътрудничество по така наречените кроскатинг цели – е, особено е, във връзка с предложенията за следващата многогодишна финансова рамка. Не е ясно доколко информацията за резултатите има предвид е, процеса за взимане на решения, както годишно, така и многогодишно. И раз... няма равно разпределение между институциите. Има е, хронологични несъответствия между сроковете и сроковете за извършване на проверки, на личната информация, така че средносрочната оценка трудно може да се направи. Има много показатели, има повече от 700 е, качествени данни, които трябва да се подобрят. Е, в момента има различни информационни системи, Системата трябва да се централизирана. В това изложение искам да посоча 8 основни е, възможности възоснова на изводите от държавите членки. В е, е, подробните доклади ще видите, че има и допълнителни препоръки. Първо, започвам е, съответствие между стратегическите рамки и рамките за бюджетни резултати. Трябва да се има предвид целите и показателите между различните стратегически е, програми. Освен това, е, в Австрия и в Ирландия има средносрочна рамка за разходите, като едновременно с това има добра хармонизация в стратегическата рамка за резултати от бюджетите. В целия Европейски съюз трябва да се централизира информацията за бюджета, неговите резултати и неговото изпълнение. По този начин ще е, използваме по-добре информацията за резултатите трябва допълнителна информация за качеството на докладите, информация за резултатите и комисията и съвета трябва да поставят ударението върху качеството, е, за да може е, да се използва тази информация при е, взимането на решение за изпълнение на бюджета. Трябва да има и по-добри инициативи, особено по дефиниции за допълнителна стойност на бюджетни, за европейските разходи. Трябва да има по-добра четимост на различните доклади за резултати и по-добри условия за използването на резултатите за е, постиженията. Е, по отношение на показателите и ограниченията, те трябва да се използват в повече области на взимане на политически решения, както в Австрия или Франция трябва да се посочи какво означава европейска добавена стойност за европейските програми във всички раздели и глави. Трябва да се има предвид, че докладите трябва да отразяват структурата, парламента и съвета трябва да приемат упростена рамка за резултатите. По отношение на гъвкавостта, средствата да се справим с проблемите, свързани с резултатите, има предложение на Европейската комисия. Тя се стреми рамката да бъде по-гъвкава от гледна точка на резултатите. Могат да се приемат нови механизми за гъвкавост, за запазване на постиженията. Това да стане норма за всички европейски програми. Има и преглед на задължителните е, е, разходи е, за средносрочния преглед на изпълнението на бюджета как да се преразпределят средствата във връзка с информацията за постиженията. Комисията може да бъде овластена, за да приеме разпоредби за мониторинг чрез делегирани актове. По този начин е, ще се е, подобри въздействието върху бюджетния процес, особено при разпределението или преразпределението на фондовете в рамката на многогодишната финансова рамка и на годишния бюджет – по този начин ще се увеличи използването на информацията за постижения, както това става в Австрия или в Ирландия, например. По интернационалното сътрудничество парламента и съвета могат да допринесат е, за бюджетен процес в по-добро сътрудничество с комисията, за да се прилагат амбициите в многогодишната финансова рамка и в процеса по ежегодните бюджети. Например, технически workshop за интерституционални работни групи, балансирано представителство на различните институции, това да бъде инструмент за техническо сътрудничество, както това е направено в Швеция, например. Ролята на централните служби също може да се засили и в парламента, и в съвета, като се има предвид какъв е процеса в комисията и в Централната служба, е, Генерална дирекция бюджет, е, парламента може да приеме по-структуриран подход. ОИСР също призовава за това – могат да се ангажират различни парламентарни комисии с подкрепа от страна на е, Комисията за бюджет и за бюджетен контрол. Специфична служба в парламента за техническа подкрепа също може да се предвиди в, по връзката между постиженията на европейско ниво и държавите членки, европейските институции могат да насърчават е, учитането е, на резултатите, като се споделя практиката да има доброволна координация между Европейския съюз и различните институции, министри на финансите, Европейски парламент, национални парламенти, е, Европейска сметна палата и национални сметни палати. По отношение на е, показателите за постижения, трябва да си има предвид наличността и качество, качеството на данните, които са на лице за постиженията. Да продължат усилията за информация екс-анте, но също така и дългосрочно отчитане. Е, информацията за постиженията трябва да бъде по-балансирана, по-достоверна, както по положителните, така и отрицателните резултати. Трябва да се има предвид както предизвикателствата, така и примерите за успех е, е, трябва да има отчитане не само на постиженията, но и когато резултатите не отговарят на очакването. Е, практиката в Австрия и в Швеция може да вдъхнови останалите. Участието на парламентите, например, е, в Швеция е, има неформална работна група с държавни служители от Министерство на финансите и от Парламентарната комисия за бюджет. Още две препоръки и с това ще приключа. Трябва да се намали бремето от информацията. Има твърде много информация, свързана с постиженията. Тя може да се съкрати, като си има предвид какво е направено във Франция, в Австрия, в Нидерландия. Да се намали броя на целите, броя на показателите, да се използват връзките между показателите и така да се улесни отчитането. Парламента и комисията приветстват предложението на комисията да се намалят ключовите е, показатели. Освен това, да се подобри обмена на добра практика между европейските институции, между комисията, парламента и съвета или в рамките на самата комисия между генералните дирекции, по-силно централизиран мониторинг от централните служби на институциите, по този начин ще се създаде по-полезна система. И не на последно място, е, е, е, процесът по освобождаването от отговорност трябва да бъде по-цялостен. Европейската сметна програма може да покрие всички отрасли, когато си имат предвид постиженията преди средносрочния преглед на изпълнението на бюджета, да има минимални критерии за качество за постиженията и за управлението на въздействието. Австрия, например, изисква ясна системна връзка между оценката ексанте и експост, както и по постиженията за изпълнение на бюджета. И те трябва да бъдат обект на аудиторинг. В заключение, е, следващата многогодишна финансова рамка е възможност за интеринституционални амбиции за изпълнение на бюджета. Става дума за сътрудничество между парламента, съвета и комисията споделена цел. Целта на изпълнението на бюджета е, трябва е, да даде възможност всички институции да са на една и съща страница, да имаме информация по методология Нойсера или е, пряка е, система за изпълнение на бюджета и по-добро разпределение на средствата възоснова на по-добра информация, която се предоставя. Това е въпроса. По този начин ще има постоянно изпълнение на стратегията, но е, всички институции трябва да положат усилия, за да е, приложат по-добре бюджетиране възоснова на постижения. И накрая как да въведем приоритети между различните препоръки, които сме изложили в нашия доклад. Е, с това приключвам моето изложение и благодаря за любезното внимание. Okay, can I thank you for the, uh... Председателя, благодаря ви за това изложение. Тук са и диапозитивите. Това ще бъде много полезно. В нашата комисия е, разходихме много време, за да видим как да бюджетираме възоснова на постижения, в частност доколко можем да оценим е, постиженията, а не просто е, да има съответствие, както това се предвижда за бъдещето. Така че въпросът е как да се предвижи към такава система. Това никак няма да да бъде лесно. С това мисля, че вашето изложение беше много полезно. Имаме докладчик по този въпрос. Това е господин Борштас. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Немалко хора са работили е, по това проучване и аз започвам най-вече с благодарност към тях. Чудесен, фантастичен е резултата, който бе представен. Сравнително малко е, е текста на проучването, но в него има много наситена и важна информация в рамките на 40-50 страници. Това действително е чудесно представяне на съдържанието. Колегите от бюджетната комисия също биха желали да се запознаят с това проучване. Така че в рамките на тези 40-50 страници ще се намери много информация, която препоръчвам на всички. Още през този легислатурен период получаваме резултатите от вашето изследване. Е, не можете да очаквате 40-50 е, дни остават до изборите да, е, да приключим с проучването на вашите резултати още по време на този легислатурен период. Очевидно и до края на този легислатурен период няма да можем да приключим с преговорите по МФР, но при всички положения секретариатът, който е така да се каже историческата памет на парламентарната комисия, е, ще е, има предвид е, необходимостта от проучване на съдържанието на това проучване, не само тук в Комисията по бюджетен контрол, но и в Комисията по бюджета може да се организира един семинар веднага след изборите, за да се започне направо с дискусия, която да посочи верния път. Това е много уместно, според мен, в началото на новия легислатурен период, за да се знае какъв ще бъде подхода от тук нататък. Естествено, при семинара трябва да бъдат поканени и авторите на проучването. Ние можем да е, покажем е, на колегите, е, които ще продължат нашата работа, които ще бъдат в новия парламент, какво сме подготвили за тях и да ги насърчим да ползват настоящото изследване, за да поемат по-пряко към желаната цел по пътя към желаната цел. Аз нямам лично никакви въпроси в момента към авторите на проучването, но може би колегите, които присъстват, ще кажат нещо. Нека започна с един въпрос. Има едно нещо, което винаги е представлявало проблем в рамките на работата ни за бюджет, основан на изпълнението. а именно големият брой показатели за изпълнението. Какво трябва да направят държавите членки, така че да се ограничи броят на показателите за изпълнение? Ако прекалено много нарасне броят им, мисля, че това няма да отговаря на крайната цел. В известен смисъл Отчитането на спазването на процедурите и отчитането на резултатите са две различни неща. В публичния сектор ще трябва да продължим да докладваме за изпълнението на процедурите. Много от показателите по това докладване могат да бъдат използвани като показатели за изпълнението. И вторият ви въпрос как да се установи система, по която показателите за изпълнение наистина да могат да се използват. Тук има връзка с някои от препоръките ни. Препоръчваме една съгласувана рамка, т.е. показатели за изпълнение, които да могат да са приложими към различните рамки за изпълнението. Информацията за изпълнението, освен това, трябва да се събира при източника в различните програми и генерални дирекции. Това трябва да се прави в съответствие с една обща рамка, т.е. трябва да има последователност в крайна сметка няма да може да се избегне известно претрупване с информация. Ако се стигне до това, ще трябва подходящата информация за изпълнението да стигне до нивото, което има нужда от нея, например до парламент. А други показатели трябва да се наблюдават на ниво по-детайлно управление на отделни програми. Затова предлагаме цялостната рамка да е по-съгласувана и по-последователна. Предлагаме в тази рамка информацията да се предоставя на нивата, които наистина се нуждаят от нея. Не на всички нива има нужда от цялата информация за изпълнението, но трябва най-високите нива, парламентът и комисията да получават информация. Същото въжи и за управлението на конкретни програми и политики. Надявам се, че с това отговорих на въпроса ви. Сложен въпрос е. Наистина, казва председателят. Друг въпрос, свързан с предходния. Има ли държави членки, които са преминали от измерването на спазването на процедурите към измерването на резултатите? Държави членки, които са възприели като свой приоритет не толкова спазването на процедурите и изискванията, а постигането на резултати. Ще трябва да проверя. Някои държави членки са намалили броя на целите и показателите за изпълнение, за да упростят системата, да я направят по-лесна за ползване. Но не мога да кажа дали има държави, които са намалили броя на показателите за спазване на процедурите. Други колеги искат ли да се изкажат? За съжаление, резултатите днес тук след обед не са много силни. Барт иска ли да вземе думата за заключение? Не и днес. Благодаря. Благодаря ви за изложението. Благодаря и на Барт за интереса му. Имам следния въпрос. Вече са правени представения от отделни страни, от Дания, ако не се лъжа, в продължение на 10 години в Дания се правеше опит за разработването на бюджетни планове, ориентирани към резултати. Но като че се затрудняваше страната в оценката на тези планове, не можеше да ни каже дали те функционират по-добре в сравнение с другите. Европейският бюджет се изпълнява за срок от 7 години Има различни модели за управление, като например прякото или непрякото управление. Все повече се прилага вторият модел. Бюджетът се изпълнява също така и на ниво изпълнителни агенции. Разполагаме освен това с различни фондове и финансови инструменти. Въпросът ми е следният. Тази сложност на европейския бюджет, като оставим на страна преговорите за МФРМ, и фактът, че бюджетът се прилага за срок от 7 години, спомага ли за сравнение с националните бюджети, особено като се има предвид, че националните бюджети са доста по-различни. Те се прилагат за срок от една година. Как подходихме към държавите членки в проучването? Искахме най-вече да установим какви са най-добрите практики там. Идеята е не просто да се копира при това онова, което се прави в отделните държави и членки, Идеята е да се възползваме от техния опит, като го интегрираме в европейската система. и се адаптира към специфичния контекст на ниво Европейски съюз. По отношение на междинните прегледи, например, разгледахме особеностите свързани с непрякото управление и споделеното управление с държавите членки. Изтъкваме също така необходимостта управлението на изпълнението на ниво Европейски съюз да се приведе в съответствие с системите за управление на изпълнението в държавите членки. Колкото по-голяма е степента на съответствие между двете системи, толкова по-добре. настоящата система за управление на изпълнението в Европейския съюз високо се оценява от ОИСР. Тя е много пълна, много изчерпателна, но може би Нейн недостатък е, че е прекалено сложна. Затова на ниво Европейски съюз рамката трябва да се опрости, трябва да се хармонизира в отделните области на политика. От това вече могат да проистекат големи ползи според нас, като оставим на страна особеностите и трудностите, които засегнахте във въпроса си. Председателката. Ще дам думата и на представителката на Европейската комисия, госпожа Боскес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за изложението. Комисията подробно ще анализира проучването. Надявам се, Сигурна съм, извинете, че в бъдеще ще разработи много добри идеи за усъвършенстване на модела на бюджетиране, ориентирано към резултати. Няколко предварителни бележки. Комисията работи много ангажирано по отношение на бюджетирането, ориентирано към резултати. Вече от години работим за усъвършенстването на този модел. Ще продължим да го правим и в бъдеще. Бюджетирането, ориентирано към резултати е много лесно за обяснение – на теория, но трудно се прилага на практика. Затова се водят и толкова оживени разисквания тук и по време на проявите, в които участваме. Но не започваме работа в това отношение от нула. Вече сме подели много инициативи. Установена е надежна рамка за изпълнението. Рамка ориентирана към резултати, а не толкова към спазването на процедурите. Това се отбелязва и в проучването на ОИСР от 2017. Посочва се и в проучването на Делойт. През изминалите години поставихме също акцента и върху подобряване на модела си за отчитане. Годишният доклад за управлението и изпълнението в добавка към Пакета за финансовата отчетност е много важен документ по отношение на отчетността. Той заема важно място в процедурите по освобождаване от отговорност. Освен това, комисията предоставя и обстойна информация по отделни програми. Информация за целите, за основните и постижения, за изпълнението и други. Миналата година, освен това, направихме синтезиран преглед на всички видове информация по програми. Има фиш за всяка европейска програма. Комисията не извършва всички тези действия сама. Правим го в тясно взаимодействие с основните заинтересовани страни, като вас и държавите членки. Вече са организирани няколко конференции на високо равнище и срещи на ниво експерти. Участваме също така и в конференции, организирани от други организации. Водим също, поддържаме също така и тесен контакт с Европейската сметна палата. Важно е да сме наясно, че европейският бюджет – трябва да се разглежда в малко по-различен контекст от националните бюджети. Затова и мисля, че Въпросът на госпожа Яла Сендер бе много уместен. 95% от бюджета на Европейския съюз се заделят за публични интервенции и подпомагане на инвестициите. За сравнение, Значителна част от националните бюджети се инвестира в административни дейности и предоставяне на услуги, като образователни, здравни и други такива. Освен това, европейският бюджет е с многогодишен характер. По него се инвестира в дългосрочни проекти. Самата многогодишна финансова рамка е за срок от 7 години. Тези разлики между европейския бюджет и националните бюджети трябва да бъдат взети предвид, когато се прави сравнение между двете неща. Комисията е поела ангажимент за подобрения. Вече сме направили немалко, но ни предстои много работа. Що се отнася до препоръките за общите стратегически цели, то нека се позова на приоритетите на лидерите в декларациите от Рим и Братислава. За нас те вече представляват последователна стабилна рамка, но скоро ще се промени съставът на съвета и на комисията, така че може да се очертаят и други политически приоритети. Когато подготвяхме предложението за МФР, направихме пълен преглед на разходите по всички програми. Какво направихме? Анализирахме всички програми на Европейския съюз, за да установим какво е сработило, какво не е сработило, къде може да има упростяване и какво трябва да се подобри. Този преглед на разходите бе много важен с оглед на работата по следващата МФР. По следващата МФР предлагаме нова бюджетна архитектура на базата само на 37 програми. Тези програми са групирани в тъй наречените клъстери. Кластерите се определят на политическо ниво. Направихме анализ на всички цели и показатели за изпълнението. Рационализирахме и намалихме броя както на целите, така и на показателите за изпълнение. Там, където това беше възможно, се опитвахме да включим една и съща цел в няколко програми. Така взехме отношение и по препоръка номер 6. Освен това, в предложението за следващата МФР предвиждаме и някои мерки за упростяване и повече гъвкавост. Когато бюджетът се изпълнява за срок от 7 години, по него трябва да има гъвкавост. В противен случай няма да може да се приспособим към настъпващите промени. В предложението за МФР сме закрепили архитектурата, показателите и целите. В момента предложението се обсъжда с Европейския парламент. Както казаха представителите на Делойт, сега е моментът и трите институции да установят много добра рамка за изпълнение за следващата МФР. По време на дебатите има тенденция за очертаването на повече цели и повече показатели. И ако се стигне до това, то ще се окажем в изходната ситуация. Установили, постановили сме вече в предложението си броя на показателите, но ако съветът и парламентът решат да ги увеличат по време на преговорите, то ще се върнем на настоящото положение. Последният ми коментар е за това дали бюджетирането, ориентирано към резултати, следва да се основава на математическа формула, когато се подготвят предложението за ресурсите в бъдеще. Но според нас това не би могло да замени предварителното вземане на решения на политическо ниво. Разбира се, показателите за изпълнение са добра отправна точка за вас и за съвета при подготовката на следващите разисквания за годишните бюджети. Това бяха бележките ни за сега. Ще продължим да работим по това проучване. Ако след лятната вакансия ще има още едно представене по него, с удоволствие ще участваме в дискусията. Благодаря. Председателката, направо ни заплашихте. Благодаря ви. Знаем, че Изтича след време мандатът на този парламент. Предстоят нови европейски избори. Ще се сформира и нова комисия. Но и следващият парламент ще може да почерпи от свършеното преди неговия мандат от съвета. Барт Стас госпожо председател. Аз едва ли бих могъл да добавя много повече от това, което вече казах. Предложението ми беше е, бъдещият председател на нашата комисия след изборите да предприеме инициативата за организиране на нещо като семинар, с, като се поканят авторите на проучването и е, заедно с колегите от бюджетната комисия вече в новия е, парламент, нашите е, колеги тук в Комисията по бюджетен контрол и тези от бюджетната комисия да се запознаят с съдържанието на проучването. Е, така е, ще се работи именно в посоката, за която очерта и комисията. Нямам нищо против, естествено. Много важно е обаче темата при всички положения да продължи да ни съпровожда и ние да работим на основата на това проучване. Благодаря много за това, че го представихте тук днес и за това, че е, обменихме е, мисли с вас е, по вашата презентация. Трябва да кажа, че се зароди едно чудесно приятелство между нас. И сега преминаваме към следващата точка. Втори план съдействие за борба с незаконната търговия с тютюнови изделия. Пред... Поздравявам генералния директор на службата за борба с измамите ОЛАП, господин Виле Итала. Той ще ни запознае с втория план. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря е, за възможността да представя е, втория план, който бе прият и представен от Европейската комисия през 2018 година. Комисарят Етингер, за съжаление, няма възможност да присъства днес и ме помоли да го заместя. Е, бих искал да изясня още в самото начало, че ще поговорим е, е, най-вече за политическите аспекти на втория е, план за действие, а не толкова за оперативните аспекти в работата на ОЛАФ. Ние продължаваме да, така, да насърчаваме борбата срещу незаконната търговия с тютюневи изделия в името на нашите е, граждани. И естествено това означава, че трябва да защитим не само здравето и сигурността на гражданите, но трябва да защитим естествено и постъпленията данъчните, акцизните постъпления в бюджета на Европейския съюз. Трябва да продължим да се борим срещу организираните престъпни е, групи и е, да е, обединим усилията си на национално и европейско равнище. Естествено е да продължим стратегията на Европейския съюз от 2013 година във връзка с борбата срещу незаконната търговия с тютюневи изделия. Тази стратегия се опира на три стълба. Силен категоричен отговор на незаконните действия на престъпните е, организации. Е, на второ място е, преследване на незаконната търговия. На трето място сътрудничество, трансгранично сътрудничество. Миналата година ние се присъединихме към новия глобален е, пакт и протокола, е, така наречения FCTC, е, протокол, който е свързан с конвенцията за борба срещу незаконната търговия с тютюреви изделия. Европейският съюз ратифицира още през 2016 година протокола и ние окоръжихме, насърчихме държавите членки, които не са го ратифицирали, да го направят колкото е възможно по-бързо. Страните по протокола вече проведоха първа многостранна среща в Женева миналия октомври и се споразумяха за е, определени действия във връзка с бюджета през 2018 година. Европейския съюз играе съществена роля в това отношение. Много добро, отлично е, е сътрудничеството между митническите администрации в това отношение и Европейската комисия. Това бе и приоритет по време на е, австрийското председателство, както и на държавите членки. И така, какви са нашите международни е, ангажименти? Те са залегнали най-вече в протокола на FCTC и е, комисарят Оттингер държи много на е, поетите ангажименти и изпълнението им. Е, схемите, съгласно е, протокола, се свързват с ситуацията на пазара. Незаконната търговия на тютюневи изделия е едно постоянно явление. Между 3 и 5 милиарда е броя на незаконните цигари, които се разпространяват всяка година. 2 милиарда вече бяха заловени с, с помощта на митническите национални организации и съдействието на ОЛАФ миналата година, през последните години. Като вниманието на ОЛАФ и, и на органите за наказателно преследване са насочени най-вече към проследяване на действията на престъпните организации, които действат в сферата на този незаконен бизнес. Но схемите, формулите на действие на престъпните организации се променя. Е, е, най-вече е, така наречените illicit lights, това са марките цигари, които всъщност не могат да се свържат с някакви утвърдени, установени оператори, които обикновено се разпространяват без дистрибуторска мрежа, е, са едно много сериозно предизвикателство за нас. Нуждаем се от нов е, план за действие е, във връзка с стратегията, за да реагираме на новото развитие. Подготвяйки този план, ние се свързахме и с институциите, консултирахме се и с заинтересованите страни в това отношение много съществена е ролята на Европейския парламент. През май 2018 е, година е, разговаряхме и с вас, имаше и резолюции на парламента през 2018 година по тези въпроси. И е, заключенията на съвета от декември 2017 бяха посветени също на необходимостта от по-активни действия. Е, проведе се и една голяма обще, е, публична конференция е, през миналия март, в която участваха представители на държавни, обществени, стопански, академични организации. Всичко това естествено е свързано и с доклада за напредъка, който сме изготвили във връзка с стратегията. Четири са основните теми, които всъщност бяха разгледани на конференцията и които са части от доклада и от стратегията. Новият протокол FCTC във връзка с рамковата конвенция за контрол на тютюна всъщност има глобален характер, за да бъде по-ефективен. И ние предлагаме в тази връзка нови мерки което се отнася най-вече и до е, външната ни политика, и до вътрешната ни е, политика. С Андора е, имаме е, двустранно споразумение вече за засилване на е, митническото сътрудничество. Освен това, е, се стараем да е, обхванем изцяло движението на незаконните ните е, тютюневи изделия, така че на пазара на черно, появявайки се цигарите, да могат да бъдат проследени, включително и назад до страната на происход или до мястото на происход. Това са процедури описани в протокола, нещо, което е изключително важно за борбата ни срещу незаконната търговия на национално и на европейско равнище. Е, рамката за борба срещу незаконната търговия в Европейския съюз е, е основната ни цел и ние работим най-вече в тази посока. В рамките на Европейския съюз е, операциите по проследяване през 2013-2018 година показаха е, колко голям може да бъде и важен резултата, който се постига по този начин. Така че е, във втория план за действие ние се опитваме да продължим действията, които вече започнахме. Е, нашите митнически органи всъщност не разполагат с толкова много ресурси от гледна точка на персонала и на оборудването за контрол, но ние се опитваме да подпомагнем нашите митнически администрации в ЕСА, като им предлагаме митническо оборудване, за да могат да се борят по-успешно с контрабандата и незаконната търговия на цигари като цяло. И така, благодаря ви много за вашия ангажимент, който пролича и в пленарна зала миналата седмица. Увеличава се обема на незаконно е, придвижващите се е, и пласирани на черния пазар на Европейския съюз стоки. Е, увеличава се и незаконното производство. Повече от 4 милиона цигари на час се произвеждат в някои от незаконните цехове. суров тютюн, машини, производствена техника, всичко това естествено е на лице и е в ръцете на престъпните организации. Ние трябва да засилим естествено нашия е, контрол е, в това отношение във вътрешността на Европейския съюз, но и по източната граница и морската граница и да помислим за съвместните митнически операции. Нека да спомена най-важните Балтика, Магнум и Уерхаус е, ние подкрепяме нашите нашата световна митническа организация по отношение на операцията Трипол. Това, което показа Евробарометър през 2016 година е, че общ... обществеността е много загрижена поради е, нарастването на незаконно разпространяваните на пазара на Европейския съюз е, цигари и е, е, организираната престъпна е, мрежа, която разпространява изделията. Ние трябва да направим много повече. Е, освен проследяване, ние трябва съвсем целенасочено да действаме, като е, е, в скоро време ще е, разполагаме и с резултати от новото е, изследване на Европарометър за проучване на общественото мнение. Европейските и националните органи разполагат с нелош потенциал в момента и най-вероятно ще се опитаме да го увеличим при всички положения, да го засилим този потенциал. Много важна сфера, в която отбелязваме напредък, е проследяването на незаконното движение и разпространение, като анализираме ситуацията и а, времено разкриваме и а, нови производствени мощности в това отношение, както и анали... засилваме дейността си с лабораторните анализи на а, а, незаконно разпространяваните тютюневи изделия протокола към рамковата конвенция от 2017 година и новия план за действие, е, които трябва да се разглеждат в тясна връзка помежду си, ще ни помогнат да постигнем по-голям напредък, госпожо председател. И е, ние ще продължим да поддържаме е, редовен контакт с всички заинтересовани страни, е, на първо място и с европейските институции. Благодаря ви много и надявам се, че ще оцените приноса на комисията в това отношение. Благодаря ви, благодаря за тази презентация. Плана за действие е само две страници и половина и това е доста разочароващ факт, честно казано. или е, това е само част от документа. Аз е, разполагам точно с три страници. Има и приложение. Да, е, не съм получила и не съм се запознала с приложението, но веднага започвам с е, въпроса за е, проследяването и проследимостта, преследването. Как точно ще се проследяват изделията на практика и какво точно ще става в държавите членки? Може би Олаф вече има съвсем ясни представи за това. И освен това, вие говорихте за е, суровия тютюн, за филтрите, е, за хартията, цигарената хартия. Добре, как точно? Пет за суров тютюн, пет за е, е, хартия за филтри, на практика е, как точно ще се блокира, така да се каже, производството в този случай? Е, вие говорихте за това. Освен това, ние говорим за Европейския съюз, е, но какво става около Европейския съюз? Бяхме в е, Кенигсберг, в Калининград. Е, видяхме колко много се произвежда на практика незаконно извън Европейския съюз. Така че при всички положения трябва да обединим силите си, за да постигнем напредък през последните 10-15 е, или 20-25 години, като че ли безпомощно само хърчим ръце и споменаваме за проблема, но ето, че сега вече са е, проявяват по-голяма загриженост е, или най-малкото можем да сенсибилизираме и самите пушачи, а също и концерните, големите концерни, които произвеждат тютюневи изделия. Така че това са моите размисли по въпроса. Моите колеги може би искат да кажат още нещо. Господин генерален директор, имате думата. Да, извинете. Извинете, мислих, че някой друг искаше да вземе думата. Да, благодаря. Първо, първо, това, което и вие казахте. Как трябва да работим с, с съседите, с близките съседи на Европейския съюз? Това е най-важното. Ние трябва да убедим основните източници страни на транзит да ратифицират протокола ТФЦ и можем тогава да използваме тази система Track and Trace. Е, ние разполагаме с достатъчна статистика по това, както и вие казахте, но все пак е, необходимо е добра, добро сътрудничество. Комисар Йотингер тази седмица беше в Беларус, обсъди и този въпрос. Това е много важно и е, трябва да се обсъди на високо ниво с държавите членки. Но, и както и вие казахте, Необходимо е сътрудничество е, е, във всички области, на високо политическо ниво, както и на по-низко ниво. Просто е, на всички нива трябва да се работи усилено. Yeah, Благодаря ви. Суровият тютюн и филтрите – Нека припомня още веднъж за този въпрос. Какви действия се предприемат, за да се прилага системата за следене и проследяване и към тях? Знам, че някои производители са в Съюза, други са извън Европейския съюз, но би трябвало да е възможно с сравнително прости средства да се постигне резултат. Много ако не възразявате, ще дам думата на колегата. Той е много добре запознат. Благодаря, господин генерален директор. Госпожо председател, в е, момента сме, сме на етап, на който разработваме новата система на трак е, е, за суровия тютюн и за филтър очакваме да се постигне значителен успех. В момента сме се съоточили върху това. Едновременно с това вие сте права. Е, трябва да видим какво да направим е, с е, всички участници в производството. Суровия табак, филтъра, техниката. В момента провеждаме дискусия с държавите членки за доходите, например, движението на суровия табак, трансграничното движение, също така и система за контрол, по този начин е, можем да засилим наблюдението върху движението на суровия табак. Много сериозно се занимаваме и с въпроса за техниката. Както каза господин генерал директор, им възможност да се премести производството е, в рамките на Европейския съюз. И техниката е много важна. Така че ние трябва да контролираме машината, с което се използва за производството. По този начин можем да наблюдаваме къде има задръстване в самото производство и в процес. Звучи много обещаващо. Благодаря ви, колегата Целер. Има обаче и разлики в а, нивото на данъчно облагане на котия цигари. Ако един стек цигари на Канарските острови струва 20 евро, то същия този стек в Германия струва 60 евро. В такъв случай е ясно, че и в рамките на вътрешния пазар може да се реализират големи печалби ако се извършват превози от една държава в Европейския съюз към друга. Полагат ли се усилия за уеднаквяване? Разбира се, различно е нивото на доходите в различните държави членки. Когато в Берлин се плащат социалните помощи на германско-полската граница, се стига до задръстване, въпреки че там няма проверки по границата. Защо? Защото много хора от Германия отиват към Полша, за да си закупят там цигари и алкохол. Uh, да, разбира се, че данъчното облагане е най-важното. В рамките на Европейския съюз ние се опитваме да хармонизираме данъчното облагане. В противен случай е, винаги нещата ще стават по начина по който вие задавате въпрос. Но е, възниква въпроса за това какво става извън Европейски съюз. Там е най-трудно. Трябва да се използва протокола. Протокола. Протокола, за да се опитаме да се борим против е, това, не да настояваме с неговото приложение и да завишим цената. Председателката, благодаря ви. В приложението се цитират години. Мисля, че човек трябва да се върне назад във времето, за да си създаде представа за нещата, но ще се връщаме на тази тема и в бъдеще, най-вече по отношение на изпълнението на плана за действие. Радваме се, че има такъв. Вече е добре, че има план за действие. Сега той трябва да се изпълни колкото се може по-ефикасно. Можете да разчитате на нас за това. С това приключихме по тази точка от дневния ред. Благодаря на вас и на екипа ви за участието в заседанието ни. Обръщам се към политическите групи, доколкото те все още са представени. Обръщам се към техните съветници. Предстои слушването на тримата кандидати за европейски прокурор. То ще бъде на 26 февруари в 15.30 часа. Трябва да гарантираме присъствието на колеги депутати. В края на това изслушване ще се гласува. Най-вероятно ще имаме 20 минути време за изказване, така че трябва да има и колеги, които да са готови да зададат въпроси. Благодаря ви. Приключи един дълъг, напрегнат заседателен ден. Приключихме по-рано, отколкото очаквахме. Благодаря ви за участието. Закривам заседанието. Ще се видим отново на 26 февруари в 15.30 часа, както и на 4 март за следващото ни редовно заседание.